if you want. Дами и господа, нека да започнем, ако обичате. Meine Damen und Herren, ich darf Sie alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Добре дошли, дами и господа. Е, добре дошли специално на експертите, които сме поканили за изслушването днес след обяд. Ще ги представя след малко поименно. Е, ще ги представям постепенно в Европа отдавна се води е, оспорвана дискусия по въпроса за енергийните доставки, най-вече след Фукушима и след като една от големите страни членки е, са, имам предвид Германия, коя партия, моля да казва господин Бютикофер. Господин Бютикофер казва председателя, Християн Демократическия съюз, начало с моята канцерка, взеха това решение. Аз лично съм на различно мнение, но не за това става дума сега. Днес става дума за това, че ни се появиха допълнителни проблеми а, с поддържането на резервите в настоящата а, ситуация. Земният газ е, е една от възможностите, една от интересните възможности е, с изкопаеми горива. А, както знаете, земния газ е, много добре се комбинира с възобновяеми енергийни източници. Е, Знаете обаче, че с възобновяемите енергийни източници не можем непрекъснато да произвеждаме електроенергия, тъй като те са променливи и затова много страни членки обмислят да използват газ. Откъде ще дойде този газ? Знаете, че 60% от газа идват от трети страни. Някои държави са на 100% зависими от външни доставки. Знаете, че Норвегия и Русия са основните износители, от които внася Европейския съюз, също така и държавите от Северна Африка взехме решение да намалим зависимостта не само от от доставките на газ, но и на други източници. Знаем, че е, шистовия газ е една от потенциалните възможности, защото този потенциал представлява около 16 пъти повече, отколкото потреблението на газ в Германия. С експлоатацията обаче са свързани редица въпроси. От една страна това е енергоисточник, с който разполагаме тук на място, но добивът на шистов газ е проблематичен. На това ни обръща внимание Комисията по околната среда и така нататък. Дебата се води в много страни членки и то най-вече в тези държави, които са засегнати от проблема, тъй като имат залежи на шистов газ. На фона на всичко това, което ви казах, е, е, взехме решение да организираме това изслушване. Е, поканихме множество експерти. Те са доста, за това трябва да работим доста концентрирано. Разполагаме с време само до 17.30. Сега ще кажа добре дошъл на господин Бесон, господин Карабула, господин Воган, господин Ховард господин Пистра и господин Райнике. Надявам се да съм произнесъл имената на всички правилно. Ако ли не, моля да ме поправите след това. Първо ще дам думата на представителя на Международната агенция по енергетика, господин Крис Бесон. Моля, заповядайте да започнете. Good afternoon, ladies and gentlemen. If I, if we can... Добър ден, ако мога сега вече да имам и слайдовете. This should be the one that's table number one. Yep, that's the one and put it in. Uh... So while this uh, comes up on the screen, uh, let me introduce. Нека да ви се представя. Казвам се Крис Басон. Работя в Международната агенция по енергетика и бях помолен да направя въведението на вашето заседание с коментар за потенциала на шистовия газ в Европа. Ще се възползвам от две публикации на нашата агенция. Прогнозите за енергията в света, публикувана през ноември и доклад за 2011 2011 прогнози, който всъщност ще бъде публикуван те първа и ще бъде заглавен Златния век на газа. Много е важно, когато обмисляме потенциала за използването на газ, да мислим и каква ще е ролята на тази енергийна суровина в света в бъдеще защото е, нормално, вероятно, е, газът ще има по-голяма роля, отколкото ние си представяме, че ще бъде. И нека да е, добавя незабавно, че този сценарий за златния век на газа не е най-вероятният. Ще има, разбира се, различни економически и политически инструменти в тази посока. Аз разглеждам предимно ситуацията в света, така че ще се ползвам главно от данни на това ниво, но ще обърна внимание и на Европа. и по този начин ще направя възможност да, после на този фон да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 ще започна с една работна дефиниция на шистовия газ. Знам, че колегите, които ще се изказват тук, са всъщност геолози и ще пояснят по-добре понятието, но нека така да имаме едно работно работен термин. Става дума за газ, който се намира в скали, които се наричат шистови. Макар, че не всички са точно шистови от е, гледна точка на геологичната класификация, имат различен минералогичен състав, но става дума, че те са предимно богати на органична материя, на глина, с много ниска пропускливост, т.е. е много трудно да бъде извлечен газът от там и като е, цяло покриват, за разлика от конвенционалния газ, покриват много големи площи. Тоест, резервуарите се простират на географски много голяма площа. Площите също така и са много е, дълбоки. Много важно е да се знае, че до преди 10 години се считаше, че абсолютно няма смисъл от економическа гледна точка да се произвежда такъв газ и че има смисъл да се прави това само с хоризонтални сондажи и с а, е, хидравлични удари, излични с хидравлични удари на много етапи. А, е, вие знаете всъщност какво означава така нареченото фрактиране на английски фракчеринг или а, е, хидравличния уред или раздробяване. Няма да коментирам. Първо да говоря за възстановяемите нетрадиционни, неконвенционални ресурси по света. В синьо виждате вече произведен газ. Жълто и малко по-силно жълто са обозначени областите с конвенционален газ и след това имате обозначени районите за неконвенционален газ, като лилаво-синьото е шистовия газ. От е, тази картина можем да извадим няколко извода, но първо нека да ви обърна внимание на заглавието на слайда Възстановими неконвенционални ресурси. Е, шистовия газ е, все още не залежещата не са добре обозначени. Знаем къде има шистови скали – и имаме до известна степен и ясна представа кои от тях съдържат газ, но никак не сме наясно колко от него може да бъде извлечен. в Америка специално се знае, че има възможност да бъде извлечен този газ, за другите находища не е толкова ясно т.е. заглавието на слайда означава невъзстановяема, възможно, е, извлечим газ, извлечими ресурси. Няколко изводи можем да се извадим от тази диаграма. Е, първо, че е, има поне толкова неконвенционални запаси, запаси от неконвенционална газ, колкото и от конвенционална. Това се отнася и за Европа, първата и втора колона на графиката. Виждате, че горе-долу са с еднакъв размер. А, всъщност шистовия газ е двойно количеството на а, конвенционалния газ, който се добива в Европа но производството в Европа е доста ниско по световни стандарти. Сега виждате диаграма, която ви представя запасите на шистови газ, газ в Европа, който може да бъде добиван в няколко страни в Европа не е пълна таблицата. Данните са от доклад на Американска агенция за енергия. Това са горе-долу оценки за наличните запаси и няколко, за няколко страни няма данни, макар че знаем, че там има съществени запаси и то доста съществени. Основен момент тук е, че в Европа, в много страни има шистов газ, така както и не само в Европа. Но в Европа той не е толкова концентриран, както конвенционалния газ в Русия и бившия Съветски съюз и Близкия изток, знаете, че там са най-големите ресурси на конвенционален газ. на световно ниво. Виждате прогнози какво може да се случи до 35-та година. Във всички случаи в бъдеще все повече ще се използва альтернативен газ или неконвенционален. Виждате как расте потреблението или очакванията за потребление и той ще представлява все по-голяма част от производството на газ в света. Както казах, шистовия газ има залежи в много страни и очакваме альтернативния газ да бъде открит в следващите 25 години в, на много места. Тук няма данни за Европа, защото по световни стандарти залежите там са доста малки. Нека да се върна назад на първия слайд. Е, количествата, които ви показвам, става дума за трилиони кубически метра добиваем газ. Еднакви са количествата от альтернативен и конвенционален газ в Европа. Ако трябва да го дам в единици, които са ви познати, в момента потреблението в Европейския съюз е около 500 милиарда кубични метра на година, значи 20 трилиона, които са запасите в Европа, е около 40 е, години и още 40 години от е, конвенционалния газ запас, значи 80 години общо. Кои са факторите, които е, имат отношение към това, което се случва в Европа? Първо, ресурси, е, ще дискутираме това, но най-важният фактор за бъдещето производство са економическите съображения, разбира се, търсенето, съображения за околната среда и законодателството. Счита се, че рационалната, економически изгодната цена на газ в Штатите е от порядъка на около 6 долара за 1000 кубически метра. Имате, имате преведени стоеността в а, скоби 220 долара на кубически метър. Цената ще зависи, разбира се, от комбинация от фактори. Производителите ще трябва да имат и разрешително, разбира се, за да произвеждат. Шистовият газ са свързани с отделяне на много течности и ползване на много различни видове течности, които също имат своята цена. Така че Безспорно, економически изгодната цена в Европа ще бъде по-висока от тази в Штатите, поради ред фактори. Структурата на индустрията в Европа е много по-малка, земеползването и собствеността върху земята са уредени по различен начин – Колегите ми от индустрията ще дадат прогнози какво ще бъде търсенето, но смятам, че в близките 6 до 12 месеца ще стане ясно какъв ще бъде и е, капацитета. В е, Полша вече има сондажи и от там, вероятно, ще имаме и данни за това каква ще бъде цената. Възможността да се извлича газ абсолютно зависи това от вида на залежите. В Штатите едва сега започват да се откриват тези неща, а в Европа още е съвсем в зародиш. Търсенето, естествено, в Европа ще ви покажа графика малко по-късно. Е, околната среда, законодателството ще дискутираме също, както и колегите ми съм сигурен, че ще говорят за това. Ако говорим за търсенето, естествено, търсенето на световно ниво расте и в следващите 25 години ще расте и то най-вече в развиващите се страни, Китай и Индия. Това не е изненадващо. Разработени са различни сценарии за 2035. Тук виждате графиката сравнена с 2008 и най-голямото увеличение е в е, развиващите се страни, но и в Европа има е, увеличение. В синьо за Европа имате очакванията за търсене на естествен газ. Това е по най-оптимистичния сценарий за златния век на газ. Тук виждате също и прогнозите за внос. Виждате, че и внос увеличава, се увеличава. Защо? Защото има прогнози, че в Европа ще се е, произвежда шистов газ, но ще има търсене и на е, конвенционален. Тук ви давам една графика, която ще ви покаже идеята за това, защо се увеличава търсенето на световно ниво в бъдеще е, виждате употребата на конвенционален газ се предвижда да намалее тъмно-синята графика и то доста бързо. Така че от една страна индустрията ще продължава да произвежда газ, но трябва да се справя и с много засилващи се изисквания – и доколкото в други отрасли производството намалява, и търсенето на газ ще намалява. В Европа светло-синьото, т.е. залежи, които още не са разработени, залежи, които те първа ще бъдат откривани. В Европа тези залежи са много малки и е, виждате в прогнозите за альтернативен газ се предполага да е, расте търсенето и производството. Та, макар че на световно ниво ще има сериозен ръст на производството на альтернативен газ, ще има намаляване на е, конвенционален газ и предполагаме, че в Европа все повече ще се налага да има внос. Съображения за околната среда много се коментират, е, медиите са много активни, чели сте много, сигурен съм. И основните притеснения за е, альтернативния газ са начина по който той се произвежда. Е, а именно тази хидравлично разбиване – защото е, така има притеснения за използването на вода, за замърсяването на водата, за това къде ще бъде тя складирана в последствие, създаването на парников газ, на емисии с парников газ. В, е, в резултат на анализи, които ние сме правили, става ясно, че когато се прилагат най-добрите практики в индустрията, могат да се намалят и е, последиците и притесненията за околната среда. Това не се е случило винаги в Штатите, но се надяваме, че в Европа може да стане най-добрите практики. Тук ви показвам. Е, става дума за емисии е, на парникови газове от, от тук в фурни, опериращи с естествен газ. Е, зелената част са емисиите по време на производство. И след това виждате и данните за шистов газ и разликите идват от това, могат да бъдат значителни, идват от това, че може да има изпускане на газ. Последният слайд, който искам да ви покажа емисиите на въглероден диоксид по принцип е, в отрасъла на газопроизводството. Е, всички говорят, че газопроизводството е решение за намаляване на емисиите от парникови газове. Ние не смятаме, че ще е точно така, защото ако се използва максимално газ, реално емисиите ще се увеличат, защото ще се намали производството на електроенергия с ядрени източници. Но от друга страна ще се намали употребата на въглища, но а, в края на кращата общата сметка е, че емисиите на въглероден диоксид остават горе-долу еднакви. И накрая, след е, няколко седмици, ще е, публикуваме прогнозите е, за 2011 година. Ще дадем и последните данни за залежи на газ и за добив и за използване. Смятам, че и полските колеги тук ще ни говорят за това какво се случва в е, разработените находища в Польша, за да видим какви се залежат в Европа. Информационни. Благодаря много за информацията, господин Басон, И сега без прекъсване давам думата на следващия оратор, представител на промишлеността Господин Карбула е първия вице-президент на компания All and Mining PGNIG, полската компания за нефт и газ. Моля всички да се придържат към времето, определено за тях, между 10 и 15 минути. А, господин Бютиков иска думата да се изкаже след докладите. Добър ден, госпожи и господа. Благодаря ви за поканата. Имах възможност да разговарям с някой от вас на 27 юни в Полша. За мен е удоволствие да ви видя отново и да продължа изложението си за развитието на шистовия газ в Полша. Няколко уводни думи за нашето дружество – ние работим в областта на изследването на газовите ресурси. Работим съвместно с Газпром Русия, в това число и в областта на складирането. Не се занимаваме вече с пренос, за това отговаря едно друго дружество. То отговаря за преноса под високо налягане и на големи обеми газ. Нашата група включва 6 дружества. Извършваме продажби на дребно. Държавен субект сме. Някои ни окачествяват и като националната нефтена компания. 70 и няколко процента от дяловете ни са притежания на държавата, а останалите са листвани на фондовата борса. Днес ще споделя някои свои виждания за търговската жизнеспособност на шистовия газ. Ще се позова на някои коментари, направени от един колега през октомври 2010. Той упомена седем основни критерия за успеха на шистовия газ на пазара – няма да се спра единствено върху потенциала му за реализиране на печалба. Това ще бъде последната част на изложението му. Ще започна с екологичния аспект. Има някои области, предизвикващи загриженост. Нашата група осъзнава това. Много е важно също така правилно да общуваме с обществеността. Да, в Полша се извършва добив с хидравличен удар. През юли 2010 година започнахме тази си дейност. Тогава бе извършен първият такъв хидравличен удар. Той не бе особено успешен, но ние не се отказахме. В средата на септември 2011 година извършихме повторно такъв удар близо до Лубочино и успяхме да добием шистов газ. Друго дружество, действащо в Полша, е дружеството Three Legs Resources. Те се занимават с хидравлични удари, имат и кладенци с хоризонтално сундиране. До момента има три такива кладенеца. Що се отнася до търговската жизнеспособност? Мерките, които предприемаме, е да предоставяме информация на местното население, на обществеността. Разговаряме с гражданите и най-вече с земеделските стопани, които притежават поземления ресурс. Поземления ресурс, който вземаме под аренда и закупуваме от тях за извършването на сондажи. Виждате на тези снимки срещите, които провеждаме с тези групи предоставяме много подробна информация за хидравличното разбиване. След последната ни среща, или по-точно от тогава насам, организирах подобни срещи Една година след извършването на хидравлично разбиване се срещнахме с представители на местната общност и им обяснихме как Работим за възстановяване на поземления ресурс, за постигане на състоянието от преди извършването на разбиването. На 7 и 9 септември проведохме друга подобна среща. На нея показахме на широката общественост различните видове съоръжения, които използваме за сондиране и за хидравлично разбиване. Друга такава среща се състоя в края на септември в Ловочино. На нея изложихме на местното население какво смятаме да предприемем през следващите месеци, например за хоризонтално сондиране. Когато в Польша се постави въпросът за или против добива на шистов газ, Реакцията е следната. 73% от поляците са за добива на шистов газ. Но, разбира се, винаги възниква въпросът как ще реагират гражданите, когато такъв добив се извършва в близост до мястото, където живеят. В Полша над 65% от гражданите заявяват, че нямат нищо против шистов газ да се добива буквално в задния им двор, в близост до родното им място. Това е много окоръжаващ резултат. Да се върнем на търговската жизнеспособност, на шансовете на шистовия газ на пазара. Технологията е от много важно значение. Нашата група използва най-добрите налични техники. Хидравличното разбиване се извършва с помощта на дружеството Хали Бъртън. Преди време това германско дружество дойде на място в Полша и с негови съоръжения извършихме хидравлично разбиване. Използвахме 1600 кубични метра вода. Тя бе изпомпана в сон, сондаж с дълбочина 3000 метра. Цялата операция протече в съответствие с най-добрите налични техники. Нямаше никакви осложнения от екологична гледна точка. И още един коментар. Хидравличното разбиване, което извършихме преди една година в Марковола, се извърши под наблюдението на Полското Министерство на околната среда. Не бе необходимо Министерството по принцип да извършва такова наблюдение, но служителите в Министерството искаха да се убедят, че наистина всичко протича по надлежната процедура. И резултатът от мониторинга, извършен от Министерството, бе повече от ясен, а именно, че извършваме всички тези операции в съответствие с закона. В Польша действат над 130 законови и подзаконови нормативни акта, които уреждат тази област на дейност. Те са различни от нормативната уредба в Съединените щати и Канада, например. Но искам още веднъж да подчертая, че при хидравличното разбиване, което извършихме, спазихме разпоредбите във всички тези 130 законови и подзаконови раз... акта. Важно е, важни са също така и услугите, които се предоставят на отрасала както и инженерингът. Технологията, която използваме, е изключително сложна. Работи се под много високо налягане от порядъка на 360 бар. В Польша обаче имаме опит с използването на подобна технология нашата страна е разположено, например, единственото предприятие за производство на хели, където се работи при много ниски температури. И така, ако някой се съмнява, че сме в състояние да се справим с хидравличното разбиване, то мога да му кажа, че да, напълно сме способни. Вече от много години работим с подобни висококомплексни технологии. Има още само седем други страни в света, които произвеждат хелии. И Полша е една от тях. Много важно е и сътрудничеството ни с университетите. Направихме първата крачка, като създадохме консорциум. Работим съвместно с един от водещите технически университети в Полша, университета в Краков – както и с Техническата академия. Защо? Защото искаме да се развиваме, да се усъвършенстваме. Много скоро, надявам се, ще можем да участваме в програма с участието на други европейски държави. Това е програма за научно-изследователска дейност, която ще бъде финансирана от Европейския съюз. Що се отнася до дружествата за предоставяне на услуги, то има някои канадски дружества, например, които са много заинтересовани от производството на сонди в Европа. Много важен фактор е економическият фактор, разбира се. Нека разгледаме някои статистически данни. В Съединените щати шистовият газ обърна структурата на отрасъла. Съединените щати произвеждат, добиват много га, голямо количество газ годишно. но държат и на цената на кубичен метър. Не приемат ниски цени и в резултат от това започнаха да произвеждат, да добиват, извинете, шистов газ. Съединените щати в момента вече не са принудени да внасят скъп втечнен природен газ. Това е в резултат от това, че започнаха да добиват шистов газ. В Япония се наблюдаваше през 2008-2009 година спад в цените на втечнения природен газ. Но това бе само временно явление. Трябва да помислим какво ще се случи в Япония след Фукушима. Когато говорим за шансовете на шистовия газ на пазара, трябва да се спрем върху тази графика. Вертикалната линия показва 11 март 2011 година. Това е деня на земетресението. Зелената линия е за, показва цената на втечнения природен газ. След земетресението, и то само един ден след това, цената на втечнения природен газ в Япония значително се увеличи. Предполагаше се след това, че ще се понижи, но за съжаление това не се случи. На тази графика е представено развитието на цените в близкото бъдеще до 2014 година. За съжаление нямаме надежни прогнози за периода след 2014, но дори за този кратък период виждаме, че на германския пазар цената ще бъде 12 милиона долара. все още има разлика в цената 6 срещу 12 между Съединените щати и Европа. Разликата е двойна. И това трябва да ни накара сериозно да се замислим за добива на шистов газ. След малко ще се върна отново на Япония. През януари и февруари цената на японския и корейския пазар започна на ниво 12 долара. Това са статистически данни от Mitsubishi Corporation. Те знаят за какво говорят, защото търгуват с големи количества втечнен природен газ. По тази графика цената в миналото е била 12 долара за милион БТУ а в момента е на ниво 17 долара. Въпросът е, можем ли да си позволим да плащаме подобни цени? Япония може би може, защото е просперираща страна, но не е такъв случай с Полша. Цените не са достатъчни като показател. Трябва да разгледаме и търсенето. Какво ще се случи, ако нарастне търсенето на газ? в контекста на нарастващото потребление на енергия в Европа. Как ще се развият нещата? през следващите години. Със сигурност шистовият газ няма да е единственото решение на проблема, но трябва да му дадем шанс. Трябва да се възползваме от този ресурс, с който разполагаме тук в Европа. Разполагаме с залежи не само в Полша, Залежи на шистов газ има, например, и във Франция. През изминалите две седмици Обединеното кралство заяви, че също има дори по-големи залежи от френските. Така че нека обмислим възможностите за добива на шистов газ. Ще ви дам няколко примера. Дружеството Шеврон е направило анализ на разходите за добив на шистов газ в Полша. Те са някъде около 8 или малко над 8 долара за единица количество. Не се състезаваме с Русия, с Газпром. Не се състезаваме с ветрените паркове, нито с соларните технологии. Но искаме да използваме шистовия газ, за да попълним една празнота. А празнотата е достатъчно голяма. В Полша нашата група предприе една кампания под надслов да не потушаваме пламъчето на надеждата – тази кампания започна миналата сряда. От тогава насам сме събрали над 16 000 гласа на полски граждани. Те призовават за това да не се предприемат никакви действия за блокиране на проучването на залежите и добива на шистов газ в страната. Ще ви цитирам един доклад, изготвен от една от, най, една от най-старите дружества, занимаващи се с шистов газ. В Великобритания добивът на това дружество е много висок, много висок е и броят на заетите в него. Какви са финансовите отражения на добива на шистов газ? много значителни. За периода до 2030 година Европа ще внесе почти 280 милиарда кубични метра газ. Това означава, че ще изхарчим 98,5 милиарда американски долара. Ако заложим цена от 10 долара на 1 милион БТУ, то това означава, че всеки ден губим огромни суми. С други думи, шистовият газ ще бъде от полза за Европа, ще допринесе за борбата с измененията в климата, ще подобрим нивото на енергийна сигурност, ще разкрием работни места и ще осигурим растеж. Нека си дадем шанс. Благодаря много. Давам думата направо на следващия е, оратор, господин Воган, е, изпълнителен директор на Кодрил Ресурсес. Ще го помоля и него да се придържа към времето, нещо, което последният оратор не направи. Заповядайте, имате думата. Hey, I'm Eric Vaughn. I'm the Chief Operations Officer of Quadrilla Resources. Добър ден, аз съм главен изпълнителен директор на Квадрила Ресурси. Ще ви представя кои сме и ще ви говоря за пречките за развитие или това, което хората считат, че са пречки и за съображенията, свързани с економиката. Нашата компания е в Обединеното кралство, част, частна компания в Страфача. От 2007 съществуваме. В момента имаме два сондажа, извършваме трети, около 6500 квадратни километра жени, земи притежаваме с лиценз за проучвания в Обединеното кралство Холандия. И в, в трета страна пречки възможни са липсата на технология, прекалената населеност на определени територии, чувството, че технологиите не са изпробвани и съответно ще имат отрицателно въздействие върху околната среда. Също така има проблеми с доверието на обществеността в такъв смисъл. А се коментира също, че може би залежите от газ не са достатъчни, за да има смисъл да се разработват. Да коментирам в подробности. Липсата на оборудване. Ние разполагаме с сонди, произведени в Италия и притежаваме оборудване, с което да започнем още и с фазата на проучванията. По този начин е, разходите ни са по-низки и можем да програмираме работата си по начин, по който е най-удобен за нас. И съответно можем да разполагаме оборудването, било то в Польша, Холандия или в Обединеното кралство ако се наложи, няма проблеми много бързо да придвижваме съответно оборудване. Ако не сте виждали, ето един, една сонда из оборудването за един сондаж. Не е кой знае колко огромна. Ето също виждате оборудване за хидравлично разбиване. В синьо резервуарите резерварите за вода, малко по-различна е картината от Европа. В, е, в Америка съхраняват водата в е, земята, докато тук ние използваме резервари съответно с помпи се извлича Другото възражение е, че в Европа има много гъста населеност на територията, на територията много повече, отколкото в Америка. Но модерните технологии дават е, възможност да се работи на по-ограничени места. Освен това, те са, не са шумни, не са и много високи сондите ни е, отговарят на изискванията за шум и през нощта в околност 250 метра, без да се налага да се изграждат допълнителни стени за заглушаване. Ето отново снимка на първия ни сондаж в Обединеното кралство. Виждате, че няма голям проблем. Няма кой знае колко население наоколо. Често критици ни показват ето такива страшни снимки, че това ще се случи в Европа, но това изобщо не е вярно. Дори да можехме да работиме в Европа, да правим даже по този начин, това не би било економически оправдано защото после ще трябва да се възобно... възстановява Така че не е това начина по който се работи в Европа. Тук не мога да ви покажа на екрана. Не се вижда. Но става дума, че горе в ляво има сондажи, които са разположени на няколко километра един от друг. Ако може да видите и горе вдясно на ъгъла на екрана има едно малко квадратче. Значи това са порядъците на разстояние от около 3 км с сондажите един от друг. А пък когато става дума и за хоризонтални сондажи, това разстояние може да е по-голямо. Хидравличното разбиване се счита, че е технология, която не е проверена и е нова, само че то съществува вече над 60 години. В Америка има над 1 милион сондажа за хидравлично разбиване. В Обединеното кралство започва този метод да се използва от средата на 80 години. Разбира се, по различен начин – в момента ние вече използваме е, много степенно разбиване. И има проучване от е, Агенцията за защита на околната страна, е, среда и други институции. Те са обследвали процеса и са установили, че той е безопасен. Отново ви показваме а, снимка на един от първите хидравлични разбивания. Това е в Охайо вертикален кладенец, многостепенен, с реагентна водна основа. Следващата снимка е на същата такъв сондаж Обединеното кралство от 90-те години, така че никак не е нова технологията въздействие върху околната среда. Много се безпокоят хората за това как ще се отразят тази дейност на повърхността, на почвата, но всички сондажи са изолирани. Даже започва се с изолация на основата на сондажа не се съхранява вода в резервария, в, в, резервари в земята, в стоманени резервари. И също непрекъснато се наблюдава дали има изтичане на газ на ниво на почвата около обекта с съответни датчици. Има специални е, практики за защита на подводните води. Това зависи и от е, начина на изграждане на сондажа. Прилагаме най-модерни практики с три изолиращи стени. В Америка не е така. Те имат проблеми с изтичане на газ в е, подземните води а, именно защото няма тази средна изолираща слой на сондажа. Ние използваме също и много модерни материали. Има, разбира се, проблем с доверието на обществеността. Хората не разбират какво правиме и ние сме готови да дадем данни за всички е, реагенти на течна или на водна основа, които използваме, всички вещества, всички химикали, които използваме. Е, те са подложени на контрол от е, властите, свързани с опазване на околната среда. Освен това, ние сме много отворени към местната общност. Вече сме провели над 100 е, обиколки или развеждания на посетители на нашите обекти, включително за служители на правителството или местни граждани или представители на е, групи, защитаващи околната среда, с, с цел да видят какво правим. Използване на водата. А, казва се, че се използва много вода, вода но всъщност а, а, при добива на шистов газ се използва по-малко вода, отколкото при производството на електроенергия от въглища или а, с ядрени източници. Е, много, много по-малко е, вода <laughs> отива дори от, е, от тази, която се използва за поддържането на едно игрище за голф. Освен това, хидравличният удар е еднократен, не се прави разбиване дълго време, така че не се отделя чак толкова много вода. Рециклирането има смисъл да се прави Други мерки, които предприемаме е да работиме за пречистване на водите. Има сепаратор с много голям обем, сепаратор на водата, за да може минимално да се, да се ограничат максимално отделянето на метан в атмосферата. както в фазата на втечняването на газа, така и при изгарянето. Ние, ние, нашата цел е не е да губиме газ, който да излиза в атмосферата, нашата цел е да го продаваме, така че се опитваме минимално да ограничим излизането му в атмосферата. Виждате нашия вебсайт. Това е списка на химикалите, които използваме. Също една схема за това как точно се провежда хидравличното разбиване и структурата на сондажа. Също отново сепаратора за водата и резервуарите. Отново долу виждате изграждането на обект, полагането на непогослива изолираща мембрана и всичко, което ще излезе на обекта като вода, ще бъде ограничено в е, тази площадка. Разбира се, има и друго съображение, което често се изтъква, а именно, че няма достатъчно запаси на шистов газ. Но не би следвало да се притесняваме. Има прогнози за едно находище в е, Обединеното кралство – има доста съществени а, залежи 200 трилиона кубически фута. Проверили сме, успяхме да проверим с сондаж колко газ се съдържа там. и сме наясно как точно изглеждат е, залежите там. Показваме ви и картата, която е свързана с процедурата за отпускане на лиценз за използване на този басейн. Бауланд басейн се нарича областта. Една компания, наречена Regeneris, е, направи независимо проучване на економическото въздействие от разработването на тези обежища. 400 сундажа на, 4, е, на 40 площадки е, за 9 години експлоатация. Създадени са 5600 т.е. потенциала е да се създадат 5600 работни места, ако е, този проект работи до 2021 година, като е, приходите под формата на данъци ще бъдат до 6, 6 до 7 милиарда евро. Така че. Е, ние ще няма да имаме нужда да взимаме заеми, а ще можем да разработваме и да плащаме на правителството данъци. Ние сме напълно наясно, че произвеждаме този газ без, безопасно. Виждате тук как изгарянето на газа всъщност става в затворено пространство и в най-скоро време ние ще имаме и ясна оценка за това колко газ ще може да се произвежда от съществуващите сондази. Благодаря много на ораторите. Сега ще трябва да преустроим малко програмата, защото предстоят да чуем още трима оратори.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 Okay. Yeah. Darf noch mal... Добре. Ще ви ще помоля още веднъж всички оратори да се придържат в предварително договореното време, защото в противен случай няма да ни остане време за въпроси. Казвам това не защото съм лош, просто защото така сме се оговорили. Ще помоля наистина всички да, се спаз... всички да спазват регламента. Предстои ни да чуем още трима оратори по въпрос за технологиите на бъдещето и технологичния потенциал. Поканили сме трима експерти, които представляват естествено различни позиции. Ще дам първо думата на господин Робърт Ховард, професор от Нью Йорк. Вие сте, заповядайте. The... Uh, Благодаря за отправената към мен покана да се обърна днес към вас. Ще се спра върху няколко въпроса, а в качеството си научен. Това са въпроси свързани с промените в Съединените щати, настъпили от екологична гледна точка. Ще акцентирам най-вече върху работата ни по отношение на парниковите емисии. Парниковите емисии, предизвикани от добива на шистов газ. Какви са промените в Съединените щати? Разработването на технологии за добив на шистов газ е сравнително нова област в Съединените щати. Тази дейност изисква много висок обем на хидравлично развиване с агенти на водна основа, както и изграждането на сонди на хоризонтален принцип. В миналото са се използвали конвенционални сонди, там също се е използвал методът на хидравличното разбиване, но то е по-различно от хидравличното разбиване за добив на шистов газ. На една сонда за шистов газ в момента се използват 20 милиона кубични метра вода. За сравнение, преди около десетина години конвенционалните сонди са използвали най-много 300 000 литра вода. Така че от тогава насам са настъпили много промени. Използват се също така и различни материали. Тъй като процесът е нов, в Съединените щати има по-стабилен опит в тази област единствено в Тексас. В останалата част на страната технологията за добив на шистов газ е сравнително нова. Затова и няма надежни научни данни за екологичните последици. Първите проучвания по тази тема бяха публикувани едва през последните 6 до 8 месеца. Какво знаем Замърсяването на въздуха по места е много сериозен проблем. Изпускат се халогенирани хидровъглероди и други вредни вещества. Добивът на шистов газ води до замърсяване на подпочвените води с метан и други газове. Въпросът е как се процедира с отпадъците от хидравличното разбиване – Има някои неточни докладвания в Пенсилвания. Там се твърдеше, че миналата година тези отпадъци са били рециклирани на 100%. Но всъщност процентът на рециклираните отпадъци е само 2,6%. За 30% въобще не знаем какво става с тях, а останалите са били третирани в местни инсталации за третиране на отпадъци, паднали са обратно в подпочвените води и са причинили много проблеми. Не мисля, че към момента се преминава в големи мащаби към рециклирането на такива отпадъци. Сега ще поговоря за замърсяването на подпочвените води с метан и други парникови газове. Ако сте гледали един а, филм, то тук виждате кадър от него. Това е една много интересна снимка. Трудно е в случая на сондите да знаем дали наистина има замърсяване с метан. Става въпрос за замърсяването на питейна вода. Това е извадка от едно проучване, публикувано из през миналата година, през май. Това проучване сочи, че ако живеете малко над, на разстояние малко над 1 км от такава сонда, то има замърсяване с метан, но това е естествен метан, а не метан отделен при промишлен процес. А ако живеете на по-малко от километър, то шансът да има завишено съдържание на метан е над 75%. При това става дума за метан, генериран при промишлен процес. И така има научни данни за риска от замърсяване на питейната вода с метан в резултат от промишлени процеси. Uh, има друго опручване, което показва, че независимо как точно се стига до замърсяване, то е факт. И при това сме свидетели на доста мащабно замърсяване. Това е единственото проучване за замърсяването с парникови газове в резултат от добива на шистов газ. Това е първото толкова подробно проучване. Бе публикувано през април тази година. А това е резюме на част от проучването. То бе публикувано под формата на статия в списание Nature в средата на септември тази година. Проучването сочи, че нивото на парникови газове е различно в зависимост от това какво точно се добива. Ако сравним другите добивни отрасли, то ще видим, че естественият газ и шистовият газ всъщност са два чисти ресурса. Метанът е един парников газ с много силно действие, т.е. дори малки количества метан в атмосферата имат силно въздействие върху озоновия слой. С червеникъв цвят е показано въздействието на метана върху въглеродния отпечатък на всички тези горива. Разглежда се период от 20 години след изпускането на газа в атмосферата. Дори и когато се правят ниски разчети за емисиите на метан, от добива на шистов газ, то парниковият отпечатък на добива на шистов газ е по-висок от така наречения парников отпечатък на добива на въглища. Информацията, с която разполагаме за подобни проучвания, е много ограничена. Нямаме достатъчно данни, нямаме достатъчно документация, но се опитваме да се възползваме максимално от това, с което разполагаме. Нека премина към периодите, за които се правят разчетите. Говорих за 20 годишния период – за който се опоменава в статията в Nature. И така прави се разчет за парниковия отпечатък за 20 години и за 100 години. За 100 години парниковият отпечатък ще се намали значително. Защо? Защото метанът не остава много дълго в атмосферата но в кратки периоди от време метанът представлява значителна опасност. Колкото по-дълъг е периодът, за който се прави разчета, толкова по-малка е и опасността. Важно е да се правят разчети за по-кратък период. Защо? Защото климатолозите са особено загрижени. Те смятат, че ще се достигне до критична точка в измененията на климата през следващите 10 до 30 години. В резултат от тази критична точка ще настъпи сериозен обрат в климата, това може да се отрази много неблагоприятно върху селското стопанство и други области от живота. И ако се стигне до такъв обрат, можем да се върнем обратно в миналото. Ще се получи промяна в циркулацията на водите в световните океани в резултат от увеличеното поглъщане на въглероден двуокис – във водата, може да се стигне и до неестествено високо отделяне на метан в атмосферата. Това ще бъде едно много тревожно явление. Затова трябва да разглеждаме въглеродния отпечатък с гледна точка на метана не само в дългосрочен, но и в по-краткосрочен план. Нашето проучване бе публикувано през април. Това бе първото подробно проучване, извършено в рамките на партньорска проверка. От тогава насам са публикувани още 7 подобни проучвания. Чухме представяне за най-новото проучване на Американската агенция за енергийна статистика. Ще се спра върху 5 от тези проучвания. Едното от тях е извършено от от бивш геолог в Канада. Има и още три проучвания, които използват подобна хипотеза. Сред тях е проучване извършено от Deutsche Bank в Германия. Каква е разликата между тези проучвания и нашето? Може би ще съм малко по-подробен, отколкото ви е необходимо. Какви са разликите между тези проучвания и нашето? Първо има разлика в разглеждания период от време, за който се правят разчетите. Най-дългият период се разглежда в проучването на Уигли, а другите вземат по-осреднени стойности. На второ място проучванията се спират върху потенциала за затоп... глобално затопляне на климата. Сравнява се потенциала на метана с потенциала на въглеродния двуокис. Залагат се две стойности, съответно от 105 и 33 години. В проучването на Уигли се използва по-сложен модел за изчисляване на потенциала за глобално затопляне. Някои проучвания използват фактора 25, това е и факторът, който се използва от Междуправителствения съвет за измененията в климата. Нашето проучване разглежда производството на топло и електроенергия. Най-вече природният газ се използва и за двете производства в света. Различните проучвания се спират или върху топлоенергията, или върху електроенергията, някои върху и двете. Разгледахме и емисиите на метан от добива на газ. Сравнихме нашите резултати с резултатите на Американската агенция за опазване на околната среда. Ако трябва да направим сравнение между добива на газ и добива на въглища, то трябва да отчетем, че няма актуални публикации по темата. И така потенциалът на въглищата за замърсяване на околната среда е по-висок от този на шистовия газ, независимо от това какъв период от време разглеждаме. Чухте за прогнозите във връзка с шистовия газ, за това, че отчасти не разполагаме все още с много информация. В Съединените щати разчетите ни през изминалите 5-6 седмици бяха значително занижени в резултат от подробно проучване на един от основните залежи на шистов газ. Оказва се, че в миналото сме били прекалено оптимистични. Нека сега направо премина към заключението, за да спестим малко време. Шистовият газ е нов експериментален ресурс. Отрасълът проучва залежите на шистов газ все още не са напълно изяснени екологичните последици от добива. Така нареченият парников отпечатък е по-висок в сравнение с другите изкопаеми горива, когато се разглеждат периоди от време в рамките на 50 или по-малко години. Възможно и ресурсите да са по-малки, отколкото застъпниците на този ресурс твърдят. Следва господин Писте, професор по хидрогеология от Монпелие. Заповядайте с микрофон. Месье, бонжур. Donc, effectivement, euh, je viens... Добър ден. Аз ще е, ориентирам моето изказване към най-основните предизвикателства, именно е, запазването на водните ресурси. Е, в такъв смисъл се присъединявам и към мненията на изказали се преди мен. Три проблема или три предизвикателства има пред водните ресурси при тази при производството на шистов газ. Първо, обема на водата, която се използва. Второ, качеството, т.е. замърсяването. И то прякото замърсяване, но има и непряко замърсяване на водите. Що се отнася до количествата, говори се тук, говори се за около 1000 кубически метра за всеки сундаж и откъде идва тази вода. Или трябва да се търсят повърхностни води, или да се извличат почвени? Е, като цяло е, няма достатъчно наземни или повърхностни води, защото трябва да се търсят и начини тя да бъде транспортирана. Било то с някакви водопроводи или с е, посредством цистерни. Примерно Ромна 800, 8000 кубически метра на, куб, на секунда. Това е твърде много в сравнение с нуждите, които има един сондаж, но все пак трябва да се пренася тази вода. А ако се търси подпочвана вода, може би може да се използват и наземни мест, местни ресурси така наречения водоносен слой. Тоест, целият слой, който се съдържа вода подпочвена. обаче това означава да се използва вода, която може да бъде ползвана за други цели, напояване и така нататък. А, може, разбира се, да се търси вода и по-надълбоко от слоеве, които не се използва, но тук отново се пораждат ред проблеми. А, а пък и отново се е, реша, лишаваме от възможността да ползваме тази вода за други цели и съответно да има проблеми при извличането й така че заключението ми е, че може да има решения за търсене на намаляване на обема на използваната вода, евентуално други течности, но проблема съществува. Замърсяването. Е, директното, прякото замърсяване на водата. Първо съществува замърсяване на повърхността. А, може да има просмукване на химикали в подводни води и е, това замърсяване да обхване голяма част от е, водоносния слой. Е, разбира се, е, съществува и опасността от е, производствени проблеми или аварии. може да има замърсяване и при използването на съответни продукти, е, при е, обработването на повърхността на платформата. До тук говорих за повърхностно замърсяване. Сега, замърсяване в дълбочина. То може да бъде е, причинено от проблеми по тръбите на сондажа. Видяхте даже, че може да има моменти тук на слайда на изтичане. И съответно замърсяващите вещества да се отделят във водния слой, когато сондажа минава през него. Освен това, е, хидравличното разбиване не е процес, който е твърде контролиран. Е, напълно е възможно да не се достигне слоя, който се цели да бъде достигнат, а да се стигне до по-нависоко или по-надолу и отново да има замърсяване. Освен това, съществуващите пукнатини в шистите е, могат да се отворят в последствие отново и да се даде възможност да изтъкат отново реагенти. А, освен това, трябва да се обмисли въпроса какво се случва с сондажите, когато те бъдат изоставени. Във всички случаи ще има и проблеми с намаляване на качеството или издържливостта на материала. Разбира се, има практики и решения за намаляване на риска, но те не са никак лесни за използване и зависят много от геоложките условия. Друг проблем, който не се коментира много, е, е има една публикация все пак по тази тема, е, е така нареченото непряко замърсяване, което също може да се случва на повърхността и в дълбочина. На повърхността можем ясно така да си представим, че шистовете слоеве имат много, те имат много характерен състав, много богати са на органична материя и на глини. И тези глини, тази органична материя могат да задържат в себе си определени химически елементи, примерно радиоактивни елементи или металоидни елементи, олово и така нататък, урани, уран Ради в Южна Франция е установено, че един слой от шистови скали е, е задържал урани, уран от съществуващи в миналото мини. И когато водите, с които се прави е, хидравличния удар, се върнат нагоре към повърхността, е, те избутват нагоре и води, които се съдържат в шистите, които може да не са замърсени, но все пак може да са задържали радиоактивни елементи и до този момент не са излизали на повърхността, тъй като има една повърхността на скала, която ги задържа. Та, тези химически елементи ще могат да излязат на повърхността под силата на под напора на водата, с която се изважда и газа. Освен това се правят различни видове почиствания с киселини и така нататък, вещества, които имат е, отрицателни последици за околната среда. А, освен това, определени а, е, в газов вид вещества, които излизат, могат посредством дъждовете да бъдат върнати отново в почвата. Замърсяването в е, дълбочина. А, всъщност, е, целта на, на целия процес е да се увеличи пропускливостта на тези слоеви, за да може да се излече газа. И когато се използват радионуклеиди или други вещества, всички тези вещества могат да циркулират в слоя и при определени неблагоприятни геологически условия могат да се придвижат към повърхността примерно има разломи или пукнатини, които геоложки, които дават възможност именно тези вещества да излязат нагоре. Това може да се случва, например, и с термални води. Е, всъщност е, факта, че на повърхността излизат е, топли води, се дължи именно от това, че има много дълбоки разломи, откъдето водата може да излезе с много голяма температура. В Белгия има такива случаи. Така че рисковете тук са по-скоро свързани директно с геоложките условия, а, какви ще са техническите решения за подобни проблеми, не е ясно. Разбира се, трябва да се търсят начини да се извличат съответните вещества. Но когато има естествена циркулация на водата, тогава вече е, е твърде трудно да се оцени е, какви и как могат да бъдат извлечени веществата. Ето картата на Франция с трите големи басейна, където се предвижда евентуално да се добива шистов газ. И най-сложният район е, е югоисточния обект. Там има подпочвен воден слой, карстови води и в там е, всичко може да бъде предавано <laughs> много бързо. Веществата могат да се разпространяват много бързо. Е, има много дълбоки разломи, има много извори има а, топли води и въглеродният диоксид много лесно се придвижа към правовършността. Отново карта ви показвам. А, в зелено и жълто са обозначени подводни, подпочвените водни слоеве, които са от економически или регион, от местен или регионален интерес. А тук с прави линии е, се очертават местоположенията на обектите, за които е дадено разрешение за експлуатиране на шистовите слоеве. Е, градът Монпелие, 400 000 души. Е, отново тук ви е показан подпочвания воден слой в светло-синьо и отгоре в зелено са непоропокосливите слоеве. Този слой воден се използва изцяло за снабдяване на града с е, вода и има изследване, което показва, че 13% от водата идва от дълбоки разломи. И е, тези разломи минават и през шистовете слоеве, които се предвижда да бъдат използвани. Ето, показваме тук на диаграмата. Е, значи, е, водата 13% от годишния дебит минава през този разлом. И ако се променят параметрите на този подводен слой, ако останат там неизвлечени химически продукти или естествени продукти, да речем радионуклиди и така нататък, това в един момент всички тези елементи ще се окажат присъстващи в водата, която пият хората в града. Така че въздействието върху качеството на водата може да бъде ограничено, но, но то съществува. Особено риск от е, продуктите, за които ви говорих току-що. В е, всеки отделен обект е необходимо да се извършат конкретни геоложки, хидрогеоложки проучвания, за да се установи е, равновесието между енергийните нужди и екологичните рискове. Така, също така трябва да има и мрежи за наблюдение на хидросистемите, както на повърхностната вода и на подпочвената вода, за да е ясно какво се случва както по време на експлоатацията, така и след експлоатацията на обекта, защото това са едни много динамични системи и е, понякога може да се е, непосредствено да се качи водата до повърхността, а понякога тя може да излезе през тези разломи години по-късно. Благодаря. Äh, Благодаря много. Ще покана сега последния е, оратор от е, института в Клаустал. Ladies and gentlemen, thank you very much for the opportunity to talk to you here. Госпожи и господа, благодаря за предоставената ми възможност да се обърна към вас днес. Позволете ми да се представя. Казвам се Курт Райнике. Работя в университета в Клаустал. От 30 години работя в отрасъла. От 10 години насам работя в университета в Клаустал в областта на научно-изследователската и развойната дейност. Ще говоря за шистовия газ, за разработването на залежите от шистов газ и за екологичния аспект. Шистовият газ е сред неконвенционалните газове, с които разполагаме. Не газът всъщност е неконвенционален, а технологията, която се използва за неговото добиване. Технологията, с която разполагаме с в момента, не е добра и за това ни е необходима альтернативна такава. Ще ви представя потенциала на този ресурс това, което виждаме тук е конвенционален колектор на шистов газ. Той е с пореста субстанция, през която много лесно може да се получи мигриране на газа. Колекторите в плътни породи са дори много по-добри. Алтернативните колектори са с изключително ниска пропускливост. Не е възможно газът да се извлича без използването на сложна технология, но въпреки това тези колектори имат много голям потенциал. В Германия, в северната част на страната, има залежи на шистов газ – Тук има необходимите за това геоложки образования. Газовите залежи са на дълбочина между 800 и 3000 метра. Повърхностните скални образования се състоят от няколко непропускливи пласта – Географското разпространение на шистовия газ е много голямо. Тук виждате потенциалната зона на разпространение на залежите. Тези конвенционални колектори не са много големи. В момента два изследователски центъра в Германия проучват размера на залежите. Към момента оценката на Американската агенция е, че количеството на потенциалните залежи е около 230 милиарда кубични метра за Германия. Альтернативните ресурси са някъде около 40 пъти над производството с конвенционални технологии. В други страни има по-големи залежи. Най-големите са в Франция, следвана от Норвегия и Швеция. И да обобщим, шистовият газ е природен газ в скални образования високо устойчив е на миграция. Намира се много над, много под, извинете, слоевете с питейна вода на дълбочина 800 до 3000 метра. Сега ще ви опиша и развитието в тази област. Развитието на залежите на шистовия газ зависи от осигуряването на много тясна връзка между повърхността и колекторите. Това се прави с стоманени тръби, като разстоянието между стените на сондата и тръбите се запълва с цимента. газът може да се придвижи към по-високите слоеве с питейна вода, единствено ако връзката между сегментите поддаде. Преди малко ви обяснихме какво представлява хидравличното разбиване. Тази технология не е нищо ново. Тя се използва от края на 40-те години. Едно такова типично хидравлично разбиване е показано тук на тази картина. Тук е показана конвенционалната технология. Що се отнася до шистовия газ, за да може този ресурс да бъде извлекаем, трябва да се изпомпват по-големи обеми. 20 000 кубични метра на сонда, според мен, е едно доста високо количество. В началото на 60-те години в Германия при около 300 сонди се извършваше хидравлично разбиване – от тогава насам то се използва за извличането на газ в плътни породи. В Съединените щати разработването на залежите от шистов газ бе възможно единствено чрез развитието на ключови технологии. От 2005 година насам там са из са извършени над 35 000 сондажа. Това се равнява на около 17 милиарда кубични метра годишно. Добивът на шистов газ първоначално в Съединените щати бе ограничен само до определени технологии за хидравлично разбиване. След това те бяха комбинирани с хоризонтално сондиране. Тук виждате как работи тази комбинирана технология. Тук виждате колектор на шистов газ и то оголената скала от добива. Както виждате, повърхността е много неравна. От много голямо значение за успешния добив е системата, която се използва за хидравлично разбиване. Как се разработва такава система? Разделя се глината на малки блокчета и се подава течност за хидравлично разбиване. Първо се, обезка, се извършва дегазация. Развитието на технологията за добив на шистов газ в Съединените щати е показано на тази графика. Тук се показва географското разпространение на тези технологии. Това, което виждате в червено е зона, която е няколко пъти по-голяма площа на Люксембург и Белгия, например. Става дума за сондите Burnett Shale. До 2008 година се използваше вертикалното сондиране. Между 2000 и 2005 се използваше наклоненото сондиране, а от 2005 година нататък се използва хоризонтално сондиране с хидравлично разбиване. Това показва или тук, извинете, е показана зона с сонди, в същия мащаб, който видяхте преди малко, но страната е различна. Това е федерална провинция Северен Рейн, Вестфалия. Тук сондите са на по-малка дълбочина. Едно от основните предизвикателства е да се понижат разходите – понижаването на размера на разходите за изграждането на сонди, както и за хидравличното разбиване е много важно. Те са основният източник на разходи. В Германия се работи в тази област. Сондите се изграждат, за да се създаде добро, добро сцепление с колекторите. Хидравличното разбиване е вече изпитана и доказала ефективността си технология, която се използва от 60-те години насам. Всички действия, които се предприемат в областта на добива, трябва да са съвместими с оказването на опазването на околната среда трябва да се изградят бариери срещу мигрирането на газа от по-низките пластове към по-високите. Трябва да се увеличи натиска върху налягането, извинете, върху образованието, от което има вероятност изтичане към по-високите пластове. Но сондите трябва да доведат до добро сцепление с колектора. Трябва да е доказано такова сцепление. Трябва да бъдат запечатани разломите, а течностите, които се използват за хидравлично разбиване, трябва да бъдат сместими с средата. Може да се използват едни и същи течности за две сонди, например. Съставът на една типична течност за хидравлично разбиване е показан тук. Тя се състои от 90% вода. Не би ми се искало да си пина от тази течност. Някои хора казват, че тя не е вредна други, които са против този вид сондиране, твърдят, че е токсична. Тези течности всъщност не са в никакъв случай екзотични, не са отровни. Подобни са на много други течности, които се използват в ежедневието. Има списък на такива течности тук. Трябва обаче да търсим процеси, които изискват по-малко добавъчни вещества. Реагентите на водна основа се използват от 80-те и 90-те години в други държави. Те ни позволяват да намалим нивото на добавените вещества. По отношение на екологичния отпечатък, трябва да се поставят бариери пред мигрирането трябва да се намали екологичният отпечатък. Това може да стане, например, чрез новаторски промени за подземните слоеве. може да се премине от класическите сонди на вертикален принцип към сонди с по-сложна технология основаващи се на хидравличното разбиване. Да обобщим до тук. Осигуряването на безопасност по отношение на сондите и хидравличното разбиване е необходимо. Това може да се осигури чрез запечатване на течностите за хидравличното разбиване и газа. По-настоящем залежите от конвенционален газ в Европа са по-малко от 5000 милиарда кубични метра. Според оценките, ресурсите на шистов газ в Европа са над 15 000 милиарда кубични метра. С това те 50 пъти надвишават настоящия добив на газ в Европа. Пак ще се наложи да внесем промяна в програмата. Сега ще дам думата на комисията. Не знам кога вие ще успеете да си зададете въпросите. Но нека пък да се възползваме от факта, че не много често при нас идват толкова много експерти. А, ще, координаторите ще решат колкото ще, ще се изкажат от всяка политическа група. Сега ще дам думата на господин Винуа и господин Розеншток от комисията. Те ще ни изнесат един кратък доклад и нека след това вашите изказвания да се ограничат до една минута, за да може експертите да ни отговорят. Господин Бенуа е трениран да говори бързо. Вие ли ще започнете? Благодаря. Добър ден на всички. Въпросът към комисията е много прост. Какво правим в е, този момент? С колегата ми от Генерална дирекция околна среда ще ви дадем два различни отговора. От една страна от гледна точка на енергетиката и от друга страна от гледна точка на околната среда. Първо, нека да кажа няколко думи за сигурността на енергийните доставки в Европейския съюз. Последните години бяхме засегнати от няколко кризи от 2009 беше последната. И е, доставките на газ е, са един от проблемните е, моменти. Защо? Защото в Европейския съюз намалява производството. Виждате тук от графиката. Това е постоянна тенденция от последните 20 години, което означава, че е необходимо да има повече внос. И виждате също нашата зависимост от внос 58% 2005 година ще стигне до 83% 2030. Това не трябва да се забравя. Шистовият газ е, очевидно е ресурс. Ние развиваме вътрешния пазар е, за газ и е, трябва да дадем възможност и на този ресурс да стига до пазара. Тоест всички мерки, които ние предприемаме за завършване на вътрешния енергиен пазар е, са важни. Целта е да имаме много добре свързана вътрешна мрежа в Европейския съюз. Ще видите, ние ще излезем с предложения за енергийната инфраструктура скоро. Дейностите, които в момента разработваме, първо в Европа в момента няма достатъчно оценки за потенциала за добив на газ на, економич... на разумни цени. Току-що са започнали проучванията и резултати ще има след няколко години. Ние ще следим какво се случва и ще видим, например, Полша. Центъра за научни изследвания на Европейския съюз ще направи проучване за въздействията върху економиката на тази дейност. Ще се публикуват резултатите 2012 година. Въпроса е има ли източници и доколко надежни са източниците, които предоставят информацията. А също така ще се огледат и е, моделите и също също е, въздействието върху економиката в бъдеще. Е, знаеме, че в Штатите и цените се формират различни, пазарите са различни и економическите съображения са различни. Законодателната рамка е, също правим оценка в определени страни членки, как се свързва законодателството на тези страни с законовата рамка на европейско ниво това проучване ще завърши в края на октомври 2011 година и ще ни даде възможност и да подсилим европейското законодателство по отношение на техниките за проучване на шестовия газ и добивам. Също така проучваме доколко има съществуващи добри практики по отношение на законодателната уредба и бихме могли да направим усилия да ги е, разпространим, примерно в рамките на Берлинския форум за изкопаема горива. Моят колега от Генерална дирекция околна среда ще ви каже малко повече. Благодаря и аз ще се опитам да говоря достатъчно бързо. Съвсем накратко, какви са потенциалните проблеми и рискове за околната среда от производството на шестовия газ? и какво правиме ние в Генерална дирекция околна среда. Чухме ораторите тук, е, става дума за е, комбинация от е, два доста сложни технологични процеса. Технологичното сондиране, хоризонталният сондаж и хидрологичното разбиване. Във всички случаи тези практики са нови в е, Европа и от гледна точка на околната среда мога да кажа, че се поставят е, няколко основни проблема. Използването на химически вещества и заплахата от замърсяване е, на водата. Второ, какво трябва да се прави с отпадната вода, включително съдържанието на радиоактивни вещества. Трето, надежността на инсталациите, стандартите за е, сондажите и така нататък. И общо, е, общите съображения за е, околната среда, доколко обектите се застъпват с мрежа на Тура 2000 и така нататък. Както чухте, опитът в Европа е много ограничен, с изключение на това, което се случва в Польша и Обединеното кралство – и както казах, не можем лесно да пренасеме опита, който има в щатите, защото условията са различни. Така че съществува доста пропуски в информацията, доста несигурни елементи, а това никога не е добре, когато трябва да търсиме е, одобрение от страна на обществеността. Затова е важно да се предоставя достатъчно информация за потенциалното въздействие върху околната среда и съответно да се разработи законова рамка. Благодаря. Какво, ние с какво се занимаваме? Първо изграждаме една по-пространна картина на въздействията върху околната среда, следим обикновено проекти, било то научни или по проучване на шистовете жележи. Европейската агенция за химически вещества също преглежда използваните вещества. Направихме едно проучване, по него започнахме за идентифициране на потенциални рискове за човешкото здраве и околната среда на процеса на хидравлично разбиване. Очаква се също така да се предложи в това изследване и мерки за управление на риска. В е, първото тримесечие на следващата година също ще направим проучване за въпроси свързани с водата, въздействие върху водата и, и земеползването. Комисията а, поиска също така от Европейската агенция за химически вещества да направи е, регистрационни досиета на определени химикали, които евентуално ще бъдат използвани или се използват. Е, в момента се издирва и информация за това дали се използват тези вещества съответните процеси. За сега търсенето е само по ключови думи и за момента не се откриват много данни, което ни води до няколко извода. Първия, е, че тези вещества, които се опитваме да открием, не се използват в тази технология или не се очаква да бъдат използвани. В което означава, че ние трябва тогава да открием какви вещества се използват. Втория извод е, че се използват тези вещества, но не са е, но се използват в количества по-малки от тези, когато се изисква регистрирането им. И третият извод е, че евентуално се използват такива вещества и то над праговата стойност, но няма информация за тяхното използване, което означава, че и операторите на съответните обекти не могат да предприемат действия по управление на риск. Това проучване ще продължи, е, Агенцията за химически вещества ще го продължи, ще разшири списъка на ключовите думи. Освен това, поискахме от е, Общия научен център да направи количествена оценка за въздействията върху околната среда на базата на един модел. Е, и то е пространствен модел, където се разглеждат определени геологи... територии, геологични обекти по-отделно. Е, това е необходимо, защото геологическите характеристики на всички обекти са различни. И накрая, в е, сътрудничество с Американската агенция за опазване на околната среда, обменяме научна информация защото те извършват много проучвания в тази област. Извършва се също и анализ на законовата уредба. Оценяваме ефективността на е, законите, свързани с опазване на околната среда на европейско ниво, за да видим дали те достатъчно ефективно покриват тази материя. Давам думата отново на колегата. Да, в заключение можем да кажем, че Европейския съюз има ясен интерес да има местни енергийни източници и шистовия газ може да допринесе за сигурност на енергийните доставки, защото макар, че така или иначе вноса ще се увеличава. Независимо от това, би било интересно да имаме и шистов газ. Естествено, е, той трябва да има достъп и на пазара, да намери своето място, което означава обаче, че трябва да има економически оправдана цена. Много сериозно трябва да бъдат обмислени потенциалните въздействия и рискове за околната среда. Чухме много неща тази днес след обед. Е, и е ясно, че трябва и да повишим нашите знания и да разширим оценката на риск. Гражданите трябва да бъдат консултирани достатъчно рано, защото това е тема, която трябва да бъде която да се радва на одобрението и на обществото. Технологията не е нова, но ще продължи да се развива. Вероятно, търговското и производство ще започне съвсем скоро. И е, в момента, в етапа на проучване, трябва да се види дали и не трябва да се създаде регулаторна рамка за потенциалното бъдещо е, производство на ние в края на кращата е, имаме няколко години пред себе си, но сега е момента да огледаме положението, да предприемем съответните стъпки, за да сме сигурни, че е, добива на този газ ще бъде е, извършен в едни сигурни условия. също така трябва да се осигури и съответната законова рамка, която да осигурява и висока нива на сигурност – и защита на околната среда. А индустрията трябва да се възползва от възможността да подобри технологиите и работните си методи. Ние, разбира се, следва да наблюдаваме положението и да не прибързваме, за да не предотвратим възможността да се получат решения, които ще ни водат до повишена независимост от енергийни доставки. Благодаря. Благодаря много. Сега имате възможност за допълнителни въпроси. Една минута точно, господин Шимански. Благодаря. Знам, че отнемат много време подобни изслушвания, но винаги са много полезни. Вчера присъствах на подобна презентация в Комисията по околна среда, но тя не бе толкова по същество, бе много емоционална. Искам да поставя въпрос за отпечатъка на въглеродни емисии. Много е обещаващ фактът, че газът причинява емисии с 50% по-низки от емисиите, причинени от добива на въглища. Но от друга страна, един от нашите оратори ни даде една доста шокираща информация. Той посочи, че добивът на шистов газ предизвиква по-високо ниво на емисиите от добива на въглища. Защо има такива разлики в резултатите от изчисленията? Вярно ли е, че ораторът, който говори за емисиите, професор Холард, не използва същия период от време, който се използва от Междуправителствения комитет за измененията в климата или да обобщя какъв, на какво се основава разликата в резултатите от изчисленията. Госпожа Коларска-Бубинска. Микрофон за оратора. Аз е, съм много заинтригувана от това колко различни мнения чухме днес. Надявам се комисията да отчете това и да помисли. Защото, както спомена и колегата вчера в Комисията по околна среда, бе представен един доклад от един институт и е, там се настояваше абсолютно за мораториум върху този добив на газ, защото той е много опасен за околната среда. Доколкото разбирам, вие в момента оглеждате, оценявате последствията и за мен това е изключително важно. А също, е, доколкото разбирам, е, в Европа има огромна разлика в е, геоложките структури и обекти и вероятно няма да има едно общо решение, което да бъде валидно за всички тези различни ситуации. И за това искам да задам въпроса, господин а, председател. Можем ли да работим заедно с Комисията по околна среда, за да направиме една обща оценка и за въздействията върху околната среда и всички други аспекти. Също в полската преса много често се говори е, и можете ли да ми отговорите с е, да или не? Е, говори се, че комисар Отингер е, каза, че Европейската комисия ще представи нови стандарти за е, добив на е, шистов газ, но не се уточни е, законодателни стандарти или други. Благодаря. Много се радвам, че се занимаваме с тази тема. Това е една Тема в черно-бяло. Мисля, че все пак истината е някъде по средата. Е, чухме позиции, които толкова се различават една от друга. В моя избирателен район вече бяха извършени сондажи в Exxon, от Mobile. 24 тона химикали бяха а, а, а, пръскани в земята. Никой не знае какви са те точно, какъв е техния състав. 24 000 тона само. А, кметовете а, не се радват много на тези действия. Полския представител обаче е, каза, че те е, е, поддържат активни връзки с местните власти. Разбира се, когато се извършват такива драстични действия, трябва да се обменя информация с хората, които живеят в съответния регион. От една страна трябва да огледаме рамковата директива, да видим какво може да се очаква от нея, какво може да очакваме от комисията, информацията във връзка с анализа на химикалите. Дали пък да не въведем забрана за използване на химикали, защото вече се сформираха граждански инициативи а, от партията на господин Ланген и кмета. Също разговаря с господин Ланген. Те никак не се радват, че а, при тях а, са използвани толкова много химикали. Да, значи ще трябва да чуем какво казва къмета на господин Ланген. шегата на страна. Следващия въпрос. Кели. Uh, Благодаря. Казахте, че шитвия газ може да допринесе за сигурността на енергийните доставки. Но ще продължат продължи вноса на е, енергийни източници. Decide... Което означава, че в Европа няма да се увеличи добива. Така ли е? Какво въздействие ще имат изискванията за спазване на екологични стандарти към конкурентоспособността на европейската промишленост в този и ние, когато разработваме подобни залежи тук, какво означава, че няма да внасяме такъв газ от щатите? Dziękuję panie przewodniczący. Mam pytanie do e, przedstawiciela Komisji Europejskiej Dyrekcji. Господин Соник, имам въпрос към представителя на Генерална дирекция околна среда на Европейската комисия. Споменахте, че извършвате проучвания във връзка с въвеждането на ново законодателство. Какви законодателни мерки визирате по-конкретно? Вторият ми въпрос. Комисията прилага ли подобни процедури към е, Добива на нефт в Северно море. И трето, комисията ще приложи ли селективен подход към въпросите свързани с екологията? Какво е направено за тръбопровода Северен поток? Нищо, освен една резолюция на Европейския парламент, в която призоваваме комисията да разгледа рисковете свързани с този тръбопровод и с факта, че той преминава през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 Много се изненадвам, защото той революционир... този газ революционизира целият пазар на енергийни суровини в щатите. От това, което чух от представителите на комисията по, относно плановете им за нова законодателна уредба, Компаниите, които извършват сондаж и търсят залежища на шистов е, газ в Европа, вероятно тези е, планове ще бъдат много добре за тях. Ние в Полша сме подложени на много голям контрол и всички геоложко-проучвателни работи се извършват с концесии за срок от 3 до 5 години. Смятам, че това е достатъчно, за да разполагаме с данни и да не се ползваме с данни от Северна Америка. Председателят, искахте ли да зададете въпрос? Не разбрах точно. Само се изказвахте или зададохте въпрос? Oui, depuis euh, ce matin, on était Сутринта в Комисията по околна среда представиха доклад за въздействието на хидравличното разбиване. И нека да ви кажа, във Франция има а, закон, а, не е мораториум, но а, гражданите поискаха да се забрани хидравличното разбиване на базата на научни изследвания, които казват, че има отношение това разбиване към качеството на въздуха и на водата. И сега, въпросът е, могат ли е, компаниите, които се занимават с добив на този газ да, газ, да докажат, че те нямат отрицателни а, е, въздействия върху околната среда? Освен това, на европейско ниво е, става дума за много големи количества газ, и комисията ни казва, че сега предвижда да се изготви законодателство, но подобно законодателство, примерно, не се изготвя за защита на качеството на водата. Аз смятам, че вие трябва да работите и в тази посока. Ние трябва да защитаваме гражданите. Ние сме тези, които трябва да гарантираме сигурността на здравето и на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 бяхте тук е, по време на полското презентация, щяхте да видите как стоят нещата. Щеше да бъде много добре. Сега ще изясним е, нашите разногласия помежду си. Сега няма да откриваме процедурни дебати. Колегата Ланген, само една бележка от мен. Аз мисля, че е злоупотреба с изслушването, когато някоя колежка пристига с телевизия, не задава въпроси, след което изчезва. Мисля, че това просто не е коректно. Отбелязваме си, казва председателя. Може да се погледне и по обратния начин. Има и други екипи, които идват тук, се държат по същия начин. Мисля, че правилото трябва да въжи за всички партии, понеже всички си правят своите телевизионни шоута за наша сметка. Съвършено вярно, казва председателя. Никой не ми е казал, че тук беше се състоя телевизионно шоу. Не знам. Няма да говорим по този въпрос, казва председателя. Нека сега да се опитаме да приключим както трябва изслушването. Ако това, което се е случило тук не е било редно, ще говорим за това друг път. Сега ще дам думата на представителите на комисията, експертите, които специално са дошли за изслушването, да отговорят поне на една част от въпросите. Много малко време имаме наистина. Кой? Кой би желал да отговори? Няма нужда всички да взимат думата, няма да успеем. Заповядайте. Заповядайте. Заповядайте Международната агенция. So let me try to address the, a couple of questions for which I have any competence and leave all the other. Ще отговоря по на тези въпроси, по които съм компетентен. Зададохте въпрос за двата различни статистически резултата за емисиите на въглероден двуокис. Някои проучвания цитират само проучването, извършено в университета Корнел. Има два основни въпроса във връзка с разликите. Първо, периода в рамките на който се из... се правят разчети за емисиите на метан. Използва се период от 100 години. Такава бе препоръката от 2007 година, препоръката на Междуправителствения съвет за измененията в климата. Както посочи колегата, това може и да не доведе до най-надежните резултати от научна гледна точка. Може би е по-добре да използваме по-кратък период от време, защото това е по-съвместимо с периода на задържане на метана в атмосферата. Имаше и въпрос за парниковите емисии. Всички данни за парниковите емисии се основават на доклада на Междуправителствения съвет за измененията в климата. Ако искаме да направим промени в статистическите данни за парниковите емисии, то ще трябва да направим промени по отношение на всички газове, а не само за метана, изпускан в атмосферата при добива на шистов газ. Има и още една причина за разликата в статистическите данни и това е количеството метан, което се освобождава в атмосферата на единица добив. Агенцията за околна среда на Съединените щати публикува осреднени стойности. Обсъдихме тези данни подробно с представители на агенцията. Оказа се, че това е по-песимистичният сценарий. Според него се пред от, при този сценарий, извинете, се изхожда, че всичкият метан, който се отделя на всички етапи от добива, се изпуска в атмосферата. а е възможно да се използва и осреднена стойност за емисиите на метан. И Агенцията за околна среда на Съединените щати с право посочва, че ако се използват най-добри практики и екологични технологии, тези стойности могат да бъдат понижени. Мога да направя коментар и за химикалите, използвани при хидравличното разбиване. Има много различни химически вещества, които се използват при този процес. Те могат да бъдат разделени на две големи групи. От една страна това са полимерите под формата, например, на реагенти на водна основа. или целулозни полимери. Тези вещества са много подобни на полимерите, които се използват за производството на хранителни продукти. Ако има достатъчно воля да се изчистят до свойствата на полимерите, които се използват в храната, това ще е добро развитие. И има и друг тип полимери, които се използват също в много промишлени процеси. Благодаря. Нека да коментирам малко повече за разликата между нашето проучване и другите. Първо става дума за обхвата във времето при анализа и за цифрите за изпускане на газ. Ние са, използвахме най-добрата информация. И цифрите, оценките за цифрите за това колко кога се изпуска по, в последния етап от процеса са всъщност по-низки. А нашите цифри са, нашата стойност е изчислена на базата на целия цикъл на живот на инсталацията. Приехме цикъл от 7 години средно производствен цикъл, а те използват стойност 30 години, която не е оправдана. Оттам идва и разликата в емисиите. Освен това, технологията е твърде нова, така че ние всъщност не знаем какъв е жизненият цикъл, колко е продължителността на възможността да бъде използвана. Международният съвет за изменения в климата действително направи оценка за емисиите само в е, хоризонт от 100 години и всички останали изследвания следват тази методика, ние смятаме, че трябва да се оглежда периода от близките 20 години в момента, от тук до 20 години. Програмата за околната среда на ООН е подчерта наскоро необходимостта да се отчита и въздействието на газа метан защото той твърде бързо въздейства на климатичните промени и е необходимо ние да се съсредоточим върху въздействията за, върху климата в близките 30 години. Така че е добре да се разглежда и 30 годишния и 100 годишния хоризонт. Но е, нашето изследване, когато е, се приеме, че става дума за е, времеви план от по-малко от 50 години, метана показва, че метанът е много вреден. Благодаря. Очевидно има големи различия в статистиката. Комисията има думата. Um, Ще бъда съвсем кратък. Бяха зададени два въпроса по една и съща тема. Първо бяхме запитани дали подхождаме селективно към различните ресурси, т.е. дали сме по-строги спрямо шистовия газ. И второ, бе зададен въпрос дали няма празнота, която трябва да запълним по отношение на шистовия газ. Не прилагаме различно третиране към шистовия газ. Държавите членки отговарят за това да гарантират, че операторите на сонди напълно спазват изискванията за спазване на околната среда. А що се отнася до празнотата в законодателствата, то има немалко актове, като регламента за химикалите, рамковата директива за водите и други. В момента сме в етап на събиране на информация – Анализираме научните данни, както и работата по проекти. И в резултат от този анализ ще обмислим дали има необходимост от по-нататъчни законодателни мерки или действащото законодателство е ефикасно. Да коментирам въпроса за комисар Отингер. Може би не е било, той не е бил добре разбран. Комисията ще разглежда този въпрос. Има много данни в комисията. Комисар Отингер, Поточник и още един техен колега работят по този въпрос, но ние само наблюдаваме ситуацията, оценяваме и ще излезем с предложение само ако има данни, че е необходимо. Тоест, ние те първа трябва да се ориентираме какво се случва. И всичко, което чухме днес след обед, показва, че действително трябва да наблюдаваме и много внимателно да оценяваме ситуацията. А на господин Кели мога да отговоря. Да. Най, е, правил, най-добрите предположения или оценки за шистовия газ е 5 до 6% от е, вътрешното потребление. Но като се има предвид, че газовите находища се изчерпват, така или иначе вносът ще нараства. Абсолютно от жизнено значение е да имаме е, различни източници на енергоносители и газ трябва да бъде един от тях. I would like to address two, uh, two questions which were asked. Господин Райнике, ще се спра върху два въпроса. Първо, бе запитано дали трябва да разработим единни норми. Да. Аз казвам категорично да. Трябва също да досъвършенстваме нормите. Нито една норма не е толкова добра, че да не се нуждае от усъвършенстване. Особено като се има предвид, че добивът на шистов газ е по-специфичен в сравнение с конвенционалния добив. Бяха зададени и два въпроса за хидравличното разбиване. Първо, възможно ли е то да се извършва без химикали? В геотермалните сонди се извършва хидравлично разбиване само с вода, без добавени химикали. Не знам дали това ще проработи и за шистовия газ. Трябва да се изпробва. Беше попитано и дали има някаква друга технология за разбиване, за която не се изискват никакви течности. Е, ако имах отговор на този въпрос, нямаше да работя като учен в университета. Но трябва да работим в посока хидравлично разбиран, разбиване с вода. Трябва да намалим броя на добавените към течностите вещества като постепенно намаляваме и концентрацията им. За да постигнем всичко това, ще продължим диалога си както с представители на отрасъла, така и с местните жители. Доколкото знам, едно дружество вече е установило такъв неформален диалог. Това е Ако Норел. Ако има някакви въпроси или проблеми, то този диалог се използва като инструмент. Присъствах на подобен разговор в Берлин, в който участваха и членове на парламента. Наблюдавах една наистина чудесна комуникация така че този метод си струва да се изпробва. Благодаря и заключение ще дам думата на полското председателство. Не знаех, че ви искате да вземете думата. Заповядайте. Полското председателство. Hi, uh, my name is Mike Griffin. I'm from Carnegie Mellon University. Аз съм Майк Грифин от Карнеги Яло университет. Извинете, намесва се председателят. Някой ми каза, че полското председателство иска да се изкаже. Who's here responsible for the Polish presidency? Yes, the, okay. we are the representatives uh, of the Polish presidency. Да, аз съм представител на полското председателство. А, до мен е професор Грифин, който бе цитиран от един от ораторите тук. Така че, ако искаме да имаме един истински научен дебат, нека да му дадем възможност да представи някои реални научни факти и своите знания. Така че да ви предоставим и на вас информацията, с която и разполагаме. Наистина ужасно съжалявам, но тук сме поканили експерти. Е, политическите групи се споразумяха за това кой да бъде поканен. Времето за изказвания беше разпределено. Принципно е страхотно, че имаме още един експерт в залата. Разбирам, че са го цитирали и той смята, че са го цитирали неправилно, но за съжаление не могат да се впусна в този дебат. Разбирам, разбирам, че е несправедливо това, което правя, но такива са правилата и просто не мога да ви дам думата. За това ще ви помоля да изложите вашето становище писмено. Аз ще се постарая да го изпратя на всички колеги. Защото ако смятате, че са ви цитирали грешно, да имате възможност да се, е, е, да се поправите. Но това е изслушване, на което биха могли да дойдат и представители на 10 важни фирми, но ние сме се разбрали как ще протече е, изслушването и не мога да ви дам думата. Обещавам ви, ако ми изпратите писмено опровержение или корекция на това, което се каза, ще го раздам на всички колеги. Ето по този начин може можем компромисно да решим проблема. В такъв случай ще ви благодаря най-сърдечно, ще благодаря на всички, които присъстваха. Мисля, че беше малко изтощително, но получихме много информация. Разбрахме, че трябва да събираме още много информация. Далеч не сме в края на процеса. Благодаря ви. След 2-3 минути започваме с заседанието на координаторите.